се отегля от тази длъжност. Искам да ви припомня, че срокът за подаване на кандидатури изтича във вторник на, в 18 часа. Кандидатурите се подават при генералния директор на Генерална дирекция председателство в е, офис R00101 в сграда Луиза Вайс, Еспас Пейзаже де ла Президанс. Това всъщност е бюрото на председателството. Там могат да се внасят кандидатури. Декларацията за съгласие на кандидата също трябва да бъде приложена. Изборите ще се състоят